Откривам днешното заседание. За бъдеще ви моля да бъдете всички точни. Информирам ви, че днешното заседание ще бъде, ще бъде предавано по интернет. Така че съм длъжен да ви информирам. Имаме превод на всички езици, изключение на шведският и няколко други. Български, разбира се, се предава и се превежда в двете посоки. Ако няма някакви възражения относно дневният ред, който е пред вас, можем да го считаме за прият. Няма възражение. Дневният ред е прият. Продължаваме по него. В точка 2 Обръщам внимание върху протокол от последното заседание. Той е пред вас. От 2 до 3 септември е протокола. Има го в документацията пред вас. И аз предлагам, както обичайно, по време на следобедното заседание да хвърлите поглед върху него и ако накрая на това заседание нямате възражение, ще се счита протокола за прият. Преминавам към точка трета от дневния ред, съобщение на председателя. трябва да ви съобща няколко информации. На, пос... на 28 септември в Раже театър, няколко бяха също там, участвах в първата награда Европейски съюз, а, награда по литература. Не става дума за парламента, става дума за Европейския съюз. Председателят на комисията Барозо беше там, комисара Фигел, Вили Рот, шведска министърка на културата, около 800 души известни имена от европейската културна сцена присъстваха там. Театъра беше пълен, много чудесна атмосфера имаше там. Целта беше да се начи европейската култура. Автори от 12 различни страни бяха там, на Европейският съюз държави които получиха награда от 5000 евро. Авторите бяха избрани от национални журита. Един автор от държава. 11 държави бяха този път 12 държави бяха призовани да назоват един автор от тяхната държава и беше много интересно заседание. Чухме откази от техни литературни произведения. Ако влезете в EU Observer, ще можете да прочетете за това мероприятие. В следващата година 11 други държави ще бъдат помолени да назват един поет или писател, един автор. След това през 2011 година ще помолим отново 11 държави, така че в един цикъл от, от три години ще можем да дадеме 43 награди. Това няма да бъдат само държави от Европейския съюз, но и държави, които са кандидати за присъединяване. Те ще участват на културната програма 2007 година тези, които участваха тогава, ще могат да разчитат на една такава награда. Говорихме по време на това културно събитие, патрон на журито на тази литературна награда е Хенинг Манкел, е на всички вас известен. Аз с удоволствие чета неговите криминалета, но той пише и други хубави неща, например за Африка, тъй като там е прекарал половината от живота си и той подчерта значението за култур, на културата за всяка европейска идентичност. Последния начин, с което завършвам, Европа трябва да се ангажира в областта на културата, която е изключително важна. Ако това не стане, можем ли изобщо да говорим за Европейски съюз и можем ли да правим нещо с този Европейски съюз? Следователно, той ни похвали за това, което направихме. Още веднъж обръщам внимание, че представлявах парламента там и използвах биеналето в Венеция, за да представя наградата Лукс. Моята реч пред пресконф... изпратих всъщност тази реч от пресконференцията. Успях да направя известна реклама на ваш... пред вас е тази брошура. Там има един кратък отчет за трите филма, които са избрани също отчет за пресконференцията. Искам да ви обърна внимание, че вероятно на 4 ноември ще започнем ще имаме възможност от тогава да гледаме филма. Филмите ще бъдат показвани в една специално обзаведена зала зад бокса но в началото на 3 или 4 ноември, това ще разберем тази седмица, зависи от участниците, тримата а, директори на филмите, създатели на филмите, ще ги помолим да разкажат за тези филми, за подхода им, за идеята, която са имали, как са стигнали до тази идея, такива, такъв филм да направят. Ще има дискусионен форум. Ние няма да бъдем като комусия по културата там, а ще моля да дойдат хора, които имат общо с темите, по които се обсъждат. Например, темата с бежанците. Или с а, трибунала за военни престъпления на Хага. В Хага. Така че ви моля да внимавате през следващите 14 дена за вашата поща по наградата Лукс. Ние като комисия по културата трябва сериозно да се отнесем и трябва нашите, филм, нашите колеги и колежки да гледат филма, филмите и да се произнесат за тях. По този начин ще допринесеме за разпространяването на тази идея. Това е в тази брошура, погледнете я внимателно, ще получите списа кога, по кое време филмите ще бъдат показвани в тази кинозала. Това ще бъде по обяд винаги и винаги, също и вечер след заседанието. Тоест, не... трябва да използвате вашата обедна почивка и след това да бъдете на заседание след обяд. Да преминем към точка 4 на дневния ред. Имаме гости при нас. Господин Рома е тук който ще ни представи едно изследване, едно проучване относно рекламата и непълнолетните. Съгласно разпоредбите на директивата за аудиовизуални медийни услуги. Парламента е възложил заедно с Ken European Affairs да направят изследване как директивата се е отразила. Това са нови директиви за реклама и ще говорим по-специално за пласирането на продукти. Има хора за, за против. Как в действителност тази тема се налага в обществата? Ние толкова много дискутирахме и говорихме, че всъщност сега трябва да попитаме толкова лошо ли е положението, както някои очакваха и смятаха, или до сега се е получило това въздействие, което някои от нас са очаквали. Това е важен сюжет и смятам, че е добър пример за работа, която е извършена по наше задание. Това проучване, повтарям, е по наше задание. И господин Рунге от Ken European Affairs ще го моля да направи презентация по точка четвърта ще говорим малко по-дълга, по-дълго време по тази тема. 20 минути съм записала. Като време ще се опитаме да бъдем ефективни, кратко, но ефективни, за да имате въпроси към този, който е направил това поручване. Господин Рунге, дам ви думата сега. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да представя констатациите от нашето проучване тук пред комисията. Накратно искам да представя КЕР за тези, които не ни познават. Ние работим от Брюксел, консултираща компания, която извършва услуги по проучвания на европейските институции, но и на правителствени органи в държавите членки, като сме насочени навече към култура, творчески индустрии, медии и свързани с разработването на политика и индустрия, работим с Европейския парламент. Накратко ще ви представя констатациите на проучването правилата за реклама и тяхното въздействие върху новата директива за аудиовизуални услуги, която е пусната от парламента в края на 2008 година и ще говоря малко, по-малко 20 минути. Изследването се насочва основно към текущите тенденции по отношение пласирането на продуктите, което е една нова форма на реклама и представя един общ преглед на транспонирането на директивата за аудиовизуалните медийни услуги в държавите членки в този контекст. Разглежда също и ефекта от рекламата върху децата и свързаната с това саморегулация в държавите членки. Важно е да се разбира, че проучването разглежда развития, които все още не са приключили и както повечето от вас знаят, директивата не е нужно да бъде приложена до края на тази година. При пласирането на продуктите в държавите членки до сега не бе разрешено и така че малко са данните от относно ценността на пласирането на продуктите и приходите от реклама. Директивата дефинира пласирането на продукти като всяка една форма на аудиовизуална търговска комуникация или съобщение, което е свързано с включването или препратка към продукти и услуги или търговска марка, които са представени в дадена програма. Така че с една дума говорим за реклама, която е някакси вградена в телевизионната програма. Дискусиите по пласирането на продуктите през последната година трябва да се разглеждат в контекста на намаляваща намаляващи приходи от телевизионна реклама към момента из цяла Европа, което се активира от редица фактори, най-вече преди всичко от економическата криза в момента, което води до намаляване на разходите на потребителите, включително разходите за реклама, фрагментиране на аудиторията и вероятно в бъдеще ще има и резултат от различните способи за прескачане на реклама. Този спад на приходите очевидно има силно въздействие върху телевизионната индустрия. Много държави членки приходите от реклама са основните допринасящи фактори към аудиовизуалното продукция, като например в Италия и Испания, където те представляват около 60% от финансирането на аудиовизуалните услуги. В този контекст някои заинтересовани страни считат пласирането на продукта като потенциален приход на продукти за европейските доставчици на аудиовизуални услуги, особено при изготвянето на тази директива. Проучването изследва този потенциал, като разглежда най-вече доказателствата в Штатите, където продукт, пласирането на продукта е либерализирано вече и разчита на доказателство от интервюта с заинтересовани страни и тук в Брюксел. Ще ви представя някои данни. Пласирането на продукти е все по-голяма разрастваща, 37% от приходите през 2007 година, но всъщност представя по-голям дял от цялостния оборот на телевизионните реклами в сравнение с други индустрии, но като цяло представлява не повече от 2%. В европейски контекст е много трудно да се проектира разработването и развитието на приходите от пласирането на продукти, тъй като в Европа все още не е либерализирано. Така че прогнозите относно приходите от пласирането на продукти до голяма степен зависят от бъдещето и всъщност е, изследването се фокусира върху тези прогнози. Консултациите ни показват, че макар че повечето рекламодатели приветстват либерализирането на пласирането на продукти, те не го смятат за основен нов източник на приходи. Това, което ние предлагаме в изследването е, че потенциала на пласирането на продукти до някъде е надценен в миналото и предвиждаме, че ще стане доста скромен допринасящ фактор към финансирането. Смятаме в резултатите изследването, че всъщност има доста ограничен потенциал. В този контекст на либерализацията по пласирането на продукта, изследването разглежда тенденциите и позиционирането на директивата, най-вече по отношение на надзора на пласирането на продукти в държавите членки. Ние проведохме едно изследване във всички държави членки и това бе последвано от е, интервюта, задавайки два основни въпроса. На първо място, ако пласирането на продукти бъде разрешено в държавите членки, при какви условия трябва да бъде направено това и на второ място дали някое изключение от директивата ще бъде използвано. Това изключение е много важно, защото има един член от директивата, който разрешава на излъчващите организации да не информират аудиторията за пласирането на продукти в външни продукции. По време на изследването в началото на 2009 много от държавите членки още не бяха транспонирали директивата Мнозинството от държавите членки обаче посочват, че възнамряват да разрешат пласирането на продукти, така както се предлага от директивата. Също така, някои страни възнамеряват да използват члена, който дава възможност на рекламодателите да не съобщават, на излъчващата организация да не съобщават, че има пласиране на продукти. Между тях са Румъния, Литва, Латвия, Италия, Чехословакия и Естония. Това всъщност посочва различната позиция на държавите членки, но вие може да видите това в доклада. В някои страни позицията се е сменила през последния месец. Струва си тук да споменем Германия и Обединеното кралство, където дискусиите продължават. Смятаме, че има нужда да се преразгледа последния етап на изпълнението по отношение на правилата за последния продукти в следващата година. В този контекст парламента поиска от нас да разгледаме още три допълнителни въпроса. На първо място навиците на деца за гледане на телевизия. На второ място потенциалният ефект от телевизионната реклама върху децата. И на трето място свързани въпроси, като например саморегулацията. Съвсем накратко искам да разгледам тези три въпроса преди да приключа. Дефиницията на деца е различна в различните държави членки на Европейския съюз. Това има много сериозно значение за хомогенното изпълнение на европейските правила по рекламата, насочена към деца. Възрастта, която дефинира децата в е, медиите е различна в различните страни. Няколко страни изобщо не дефинират деца по отношение на правилата за реклама. Някои страни не дефинират какво имат предвид, като се, когато се говори за детски програми. По този начин е трудно да се изпълняват правила, които имат едно и също въздействие в цяла Европа върху една и съща възрастова група деца. От гледна точка на изследването също е много трудно да се сравняват данни по отношение на такова едно въздействие. На второ място, проучването представя данни, които иллюстрират един общ консенсус е, сред изследователите, че рекламата влияе върху предпочитанията за покупки на децата до известно ниво. Медиите показва, че до определена възраст децата са много податливи към рекламата поради липсата на така наречената рекламна грамотност. Това е съвсем познато нещо и разбира се е свързано с сегашното мислене на регулаторите на медиите в цяла Европа. Затова и рекламата насочена към деца се регулира много по-силно от другите форми на реклама. Друго нещо, което прави проучването е, че представят данни, които иллюстрират, че децата гледат много телевизионни програми, които не са конкретно насочени към тях. Например, в Обединеното кралство 69% от децата гледат е, телевизия по времето за телевизионни предавания за възрастни. Следователно, децата могат да бъдат предмет на реклама, която не е необходима, не е задължително подходяща за тях и очевидно това е съвсем нормално наблюдение, защото всички знаете, че когато, когато децата гледат телевизия. Важно е обаче това да се вземе предвид, когато мислим за това как да регулираме рекламата, насочена към деца. Извадил съм средните времена на деца, гледащи телевизия в европейски държави членки. Най-малки размери в Холандия с 106 е, минути на ден. Сред най-голямите е, на най-голямо е, време отделят децата в САЩ с 192. Балтийските държави са също с много висок процент часове, като средно децата в Европейския съюз е, гледат около 29 реклами на ден. Последното нещо, парламентът е, ни помоли също да разгледаме въпросите на саморегулацията, член 3е на, 3е на директивата, който иска от е, държавите членки да изискват от излъчващите организации да разработват саморегулация чрез кодекс за професионално поведение. Тук трябва да споменем кодекса на професионално поведение относно рекламата на Международна търговска палата. Този кодекс наскоро бе прият по отношение на средните комуникации. В момента е доста детайлно разработен. Повечето интервюирани включваха и потребители и те смятаха, че кодекса за професионално поведение може да бъде много ефективен, ако е добре разработен и прилаган но тъй като кодекс е доста млад, е рано да разсъждаваме доколко ще бъде успешен. Отново искам да спомена в заключение, че това е едно изследване, което разглежда незавършили процеси на развитие. Смятаме, че е твърде рано да предсказваме колко значително ще бъде пласирането на продукти по отношение на оборотите от реклама в Европейския съюз. Смятам обаче, ще остане сравнително скромен източник на приход за аудиовизуалния сектор. Друго нещо, което е важно е, че най-вероятно той ще бъде либерализиран в повече държави членки и че това изключение също ще бъде приложено от много държави членки. Помолени бяхме да приложим допълнителни области за изследване. Съвсем добре защо ви ги представя. Смятаме, че по-нататък е необходимо да се извърши проучване по отношение на вицет за телевизионно употребление, но най-вече на младите хора в Европейския съюз най-вече по отношение на решенията за, за регулиране в рекламата, но това ще бъде важно и за авторско право, използване на интернет и така нататък. Смятаме, че ако темата за пласиране на продукти продължи да бъде толкова гореща, ще бъде необходимо допълнително изследване отношение пазарната стойност на пласирането на продуктите, но това може да стане след като се приеме и започне изпълнението на директивата. Някои държави, които в момента разглеждат въпроса са Испания и Австрия, където част от пласирането на продукти вече е либерализирано преди приемането на директивата. Самата идея за рекламната грамотност, която споменах, потенциално би могла да бъде включена в инициативата на комисията по отношение на медийната грамотност и накрая смятаме, че Разработването на мрежи между разработващите политика, свързана с регулиране на рекламата, също допълнително трябва да бъде подкрепено от европейските институции. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря, господин Рунге. Мисля, че последното предложение паса много добре към това, което имаме и ние предвид. Медиа литреси означава да се внимава какво е реклама. В този смисъл, смисъл има връзка с нашите идеи за бъдеще. През следващите месеци ще говорим активно. Става дума за една грамотност за разбиране на рекламата. Казахме, че допълнителен доход ще има от пласирането на продукти, но той няма да е значителен. Защо тогава ние толкова много спорихме? Можехме да си спестиме ценното време, но това е положението. Може би през следващите години, когато се приложи, директивата, ще се променят нещата така, че ще се генерира по-голям приход. Така че трябва да изчакаме и бъдещето по този въпрос. Сега питам колежките и колегите, имат ли въпроси към господин Рунге? Госпожа Трюпел, имате думата. Благодаря, госпожо председател. аз искам да се спра на немски от е превод на текста. Господин Рунги, ако правилно ви разбрах, вие се аргументирахте с това, че времето сега е много рано и не може да се правят окончателни оценки. Това е за мен разбираемо, тъй като в много държави, също и в Германия, започва процесът на прилагане на директивата те първа сега национално ниво, така че не може да се установи какво ще е въздействието. Вторият аргумент по това, което казахте, госпожа пак също го спомена, че двете страни в момента могат да приемат, т.е. както критиците, така и тези, които одобряват пласирането на продукти, е, нацениха значението и въздействието. Също на лобистите, те не получиха толкова много вятър в платната, както очакваха. А тези, които се опасяваха, че ще има въздействие, е, на рекламата редакционни, върху редакционното съдържание, може би също не получиха толкова голямо потвърждение. Но в немския текст на трета страница се казва, че действителните въздействия на пласирането на продукти върху поведението на зрителите поради смесването на рекламни послания и редакционни съдържания не може да се установи това ме обърква и малко ме прави скептична, защото смятате, че има смесване на рекламни послания и редакционни съдържания. Искам да подчертая, че това е нещо, което аз не желая да съществува. Бихте ли ни разяснили това? Как да се разбира това? Това е противоречие с вашата теза, че няма чак толкова голямо въздействие върху редакционните съдържания. И последния въпрос. Става дума за ефективността на самоконтрола в рекламния бранш. Вие казахте, че няма достатъчно сведения за това, но можете ли да ни опишете малко повече? Как смятате вие, тъй като не е за първи път да водим е, политически дебат по самоконтрола в бизнеса, смятате ли, че ще бъде успешна или няма да бъде успешен този самоконтрол? Благодаря. Бинера Бату, колежката, заповядайте. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez étudié la... Искам да ви попитам, проучили сте каква е пропорцията на рекламите, на търговските продукти спрямо услугите. Въобще, какви са а, продуктите, какво изобщо се рекламира? Що се отнася до обществените услуги, те също могат да се рекламират. Например, във Франция се рекламират почтата, рекламират системата за социално осигуряване и прочее. И твърде очевидно, че това е нещо съвсем различно от рекламите за алкохол и цигари. И така, проучвали ли сте различните типове продукти, които се рекламират? Благодаря. Вижда, че няма желаящи да задават други въпроси. Господин Рунге, заповядайте да отговорите на въпросите. Имате думата. Благодаря. По първия въпрос за въздействието на редакционната стойност на съдържанието на предаванията по телевизията. Това е нещо, което не сме разглеждали. Разгледахме само а, въздействието а, на, и финансовите последици на пласирането. А, използвали сме изчисления, направени от финансови анализатори, т.е. Вие, ако искате, можете да ги поставите под съмнение. Но не сме разглеждали е, въпроса дали е, пласирането от гледна точка на редакционно съдържание е, е желателно или нежелателно. Що се отнася до етичния кодекс, твърде рано да се говори за това. Е, интервюирахме някои представители на заинтересованите страни и е, като цяло реакцията, която получихме, беше, че един етичен кодекс, ако е създаден добре, ако се прилагат добре, може да е много ценен. Но, както казвам, е, все още е много рано да се е, оцени съвсем точно това. Що се отнася до последния въпрос, е, пласирането на продукти и услуги, и е, съотношението между тях. Не сме проучвали този въпрос, тъй като на много места е, пласирането на продукти на практика не е разрешено. Знам, че в проучването можете да намерите е, данни за пласиране на продукти в Съединените щати, където има класиране на продукти. Също така няма данни за рекламирането на обществени услуги. А, я. Ähm, Като гледам това проучване, имам проблеми, а то се казва правила за рекламата и тяхното въздействие съгласно новата директива за аудиовизуални медийни услуги – е, тъй като се гледа само финансово на въпроса, а не как се въз... какво е въздействието върху децата. Вие казахте, че преди всичко сте анализирали финансовите въздействия. Пласирането на продукти и въздействието върху редакционни съдържания, дали се променят редакционните съдържания и как се възприемат от младежите и от децата. Има голямо значение това аз мога тогава да направя оценка дали нашите стъпки са правилни, когато както ползата за рекламната индустрия следа, така и въздействията върху децата и младежите. И ги е, поставя на везните. Но тук липсва тотално във ваше проучване този аспект. Аз ви подкрепям, госпожо Колешка. Иска ли още някой да се изкаже? Коста? Пър... Първо искам да благодаря за проучването. Аз съм съгласен с колежките и тяхната загриженост. Е, интересно е да се задълбочи е, въпроса с какви са причините е, е да се даде това задание за проучване. Става дума за въздействието върху поведението на непълнолетни. И трябва известен баланс да има е, и да има връзка с директивата, която споменава за този проблем с непълнолетните и рекламата. Така че въпросът е държавите как са го приложили това. Също само две държави са приложили директивата, действително. И е важно да имаме е, данни, които показват е, какво става с пласирането на продукти, които не са предназначени за децата, но се появяват в рекламите без предварително предупреждение. Не се казва, че това са продукти, които нямат е, нищо общо с производството на самият предавател. Самата създател на програмата, за да могат държавите членки да бъдат придружавани в прилагането на тази директива и да се осъзнават какви са последиците, които ще бъдат различни в отделните държави, а именно въздействие върху поведението. Става дума, например, за насилието, за злоупотреба с наркотици, алкохол, за известно банализиране в а, разглеждането на тази тема. А, намаляването на значението на личността на, на зрителя. Естествено, това е източник на приходи за предавателите, но социални разходи също има свързани с това. Госпожа Кама Иват, имате думата. Госпожо председател, аз се присъединявам към изказалите се преди малко. Изглежда спешно, нужно, е, спешно е нужно да се продължи това проучване. Това, което имаме в момента, няма, не дава достатъчно изводи за това какви са въздействието на тази скрита реклама е, върху децата и младежите. Тъй като това е интересният въпрос. Дали тази скрита форма на реклама, която не може да се разбере веднага, че е реклама, и държавите а, просто не е обозначена като реклама в предаването. Ние трябва да положиме проучването дали точно тази форма на скрита реклама няма много по-силно въздействие върху децата и младежите. Ако това го знаеме още от сега, че всяка форма на реклама реклами познаваме вече, въздействат на влиянието на децата за покупки, то има опасение, че тази скрита форма ще има, може би, други последици. И затова в по-нататъчното прилагане на директивата ще можем да разшириме заданието, за да се продължи това изследване. Благодаря. ако помолим днеска някой по темата а, реклама и а, непълнолетни да направи изследване, то тогава темата липсва, тя не е добре зададена. Вие казахте, че финансово няма въздействие, поне няма това, което а, очакваме като финансови приходи, но не казахте въздействието върху хората. Казахте, че времето беше много кратко. Тогава не биваше да, закъсваме завършвате това студио, това проучване, тъй като то не е готово за представяне. Аз не знам дали вашето задание ще продължи. По принцип темата трябва сериозно да бъде а, разгледана, а въобще не сте се докоснали до същността на темата. Съжалявам, аз като председателка да обърна внимание, аз не знаех какво е написано в това проучване. Съжалявам ви, че ви съм ви предложил нещо, което не отговаря на съдържанието. Господин Рунге, имате думата да отговорите на тези опреци. Just maybe one short remark. Um, the study as it was commissioned was a short... Съвсем накратко, това проучване е, беше поръчано като кратко проучване. нарича се предварително проучване, pre-study, т.е. проучване е, на е, което има за цел просто да идентифицира допълнителни теми, които вече да бъдат проучени в подробности. Може би не споменах това в началото. Но а, нашата цел е да прегледаме а, нещата в по-общ план и, и да видим кои области трябва да се проучат допълнително. Тоест, а, ние не правим а, все още някакви крайни а, препоръки. Това е предварително проучване, именно такова беше поръчано. Добре, сега разбрахме. Благодарим ви все пак за извършената работа. Може би ще дадем още едно задание, за да се продължи работата. Ще видим парламента ли ще направи това или не и по какъв начин ние да го направим. Благодаря ви за вашата презентация. Извинявайте, че така сме реагирали, но не бяхме подготвени за такъв вид представене, но благодаря ви. Преминаваме към точка 5 на дневния ред. от, от отдела по структурни политики и политика на сближаване. Имаме човек, който ще ни помогне на Комисията по образование и култура, Комисия по рибно стопанство и други комисии. Тази група от комисии ще бъдат улеснени. Това са мъже и жени, които ни помагат в облегчаването на парламентарния живот. В тази връзка Исмил Оливарес Мартинес има думата. Той е директор на тези пет е, комисии в е, отдела по структурни политики и политика на сближаване. И след това ще дам думата на другите. Господин Мартинес, имате думата. Е, Благодаря много, госпожо председател, за тази възможност да представя работата, която ние извършваме в подкрепа на работата на Комисията по култура. Нека да ви припомня, че през 2004 година парламентът е взе решение за реструктуриране на отделите, които обслужват е, комисиите. Е, целта е, целта беше отделите, които по-рано бяха в Генерална дирекция проучвания и изследвания да бъдат е, интегрирани към настоящата култура, структура. Тоест да бъдат разделени на вътрешна и външна политика. Това са звена за изследвания, които работят в тясна връзка с комисиите на парламента и имат за цел да предоставят на съответните комисии експертизата, която е необходима, за да може комисията да си върши добре работата. Тоест, ние не осигуряваме е, административна и научна подкрепа на отделните депутати, а работим е, по задачи, които са важни за комисията като цяло. Нещата се осложниха по- повече е, покрай е, новите промени, е, покрай движението за по-добро е, управление е, и също така необходимостта е, да се комбинира експертизата натрупана в парламента с експертизата, която съществува извън парламента, т.е. да се поръчват е, външни проучвания. Именно такова проучване бе представено преди малко. И така научната дейност, която се извършва в парламента и извън парламента, се координира от нашия екип, който работи тясна взаимовръзка с е, постоянните комисии. Отдел Б се ръководи от госпожа Оливейра и работи в тясно сътрудничество с комисиите. Служителите, които извършват тази дейност, са изключително квалифицирани познават в най-малки подробности политиката на Европейския съюз в различните области, но не са учени към института партньор, Пастьор, например. За сметка на това, те имат добри връзки с учените от института Пастьор или други институти и могат да, да ги привлекат като сътрудници служителите в нашия екип са много добри и в подробностите, свързани с парламентарната работа. Много добре знаят как работят групите, комисиите, много добре се справят с обработването на информация, която идва от изследователи извън парламента, така че тази информация да стане полезна за комисиите. Като директор аз отговарям за координацията на взаимовръзките между секретарията, комисиите и тематичните отдели за изследвания, отдели, които предоставят информация, както и контакти с експертите и следователи. И в тази връзка като информация за новите депутати, позволете ми да кажа, че този тип външни проучвания е нещо, с, от, което можете да се възползвате. Това са проучвания, чието заключения могат да се използват в дебати, дебати, и прочие. Но разбира се, е, тези проучвания не заместват работата на комисията. Те са подпомагащи. Работим така. първо идентифицираме институционните потребности на вашата комисия. Тоест, комисията трябва да ни уведоми в коя точна област има нужда от допълнителни изследвания. Също така, част от обхвата на дейност на вашата на комисия се състои в това да ни казва точно как можем да ви помогнем. Нашите проучвания са независими, политически неутрални и точно такива трябва да бъдат. Аз като директор координирам работата на тази дирекция, но също така се занимаваме и с мобилизиране на средства за проектите. Занимавам се е, с е, търговете за е, предложения за проекти, така че доброто финансово управление също е много важно. А сега ви предлагам, госпожо председател, да дадете думата на колегата ми, която ще обясни малко повече компании, които нормално са базирани в Брюксел. Важното нещо, което трябва да знаем за нашата структура е, че ние имаме същата структура, както и секретарията на Комисията по култура. Същият началник имаме господин Оливарес. Така че ние сме в редовни контакти един с друг, познаваме се и обсъждаме работа на комисията с тях на базата на вашите искания, очевидно. По отношение на силните страни, основната силна страна е, че ние сме в състояние да работим по искане на комисията. Много изследвания вече са направени, може би твърде много и те могат да бъдат прегледани. Но изследванията се правят по конкретно искане от комисията за нещо, което се прави на общностно ниво, така че вие сте в състояние да обедините изискванията към едно изследване – което е по-различно от това, което вече е готово навън на пазара. Другото предимство на отдела е, че работим с известна степен на обективност и независимост по отношение на политическите групи в парламента, защото ние сме в администрацията. И също така във връзка и с другите две общностни институции, т.е. комисията и съвета, също така и по отношение на разнообразието на групи за натиск, които съществуват в Брюксел, които се опитват да повлият на различните дебати. Друго предимство, което вече споменах, е факта, че ние работим в същата генерална дирекция, както секретарията и Комисията по култура, така че можем предварително да обсъждаме с тях какви законодателни досиета ще стигнат до комисията в бъдещите месеци. Следователно, можем да извършим предварително планиране. И това стана и по отношение на два доклада, по които работите сега. Един е политиката за, за реформирани виждания, както и форума на Европейския съюз за диалог между университета и бизнеса. Това дава възможност на тези изследвания да бъдат направени на време и да стигнат до вас преди още изготвянето на докладите. Така че предварителното планиране е от съществено значение. Целевата аудитория, както вече споменах, основно работим за комисията, но има и други органи за парламента, по които работим, най-вече по, по искане на председателя, на някои генерални дирекции и председатели на комисии. По отношение на бюджета, ако трябва да го закръглим, бюджет е около 240 хиляди евро годишно, малко по-малко от обикновено, защото това е все пак година на избори. Много малко парламентарна работа се извърши по средата на годината, което разбира се се отрази на това как можем да използваме бюджета. От тях текущите процедури възлизат около 231 хиляди, което означава, че повечето от е, парите за тази година са разходвани – или поне така планираме, без да бъдем абсолютно сигурни, но председателския съвет от Страсбург реши да възложи нов бюджет на всички комисии, така че очакваме около 50 000 допълнително, като вече казах, закръглям числата. По отношение на развитието на бюджета, той е постепенно се развива, както отдел бе създаден през 2004 година. Наистина тогава беше съвсем символичен бюджет е под 50 хиляди, докато сега вече стигаме до около 350 хиляди евро бюджет годишно, какъвто беше през 2008 година и вероятно такъв ще бъде и бюджета за 2010 година. Някъде близо до това равнище. На този слайд искаме да посочим, че отделът за политика работи чрез вътрешен и външен капацитет. Това обикновено се прави с кратки анотации, които дават една, едно обобщение или резюме на ситуацията. Част от тази информация може да изглежда съвсем очевидна за повечето депутати, но тази комисия има много нови членове затова отново представяме съвсем очевидни неща. По отношение на предоставянето на искане. В Комисията по култура, както и в другите комисии, това се прави на заседанията на координаторите, което значи, че всеки член, който се интересува дадено проучване, трябва да се свърже с съответния координатор, за да представи темата и тя да бъде включена в дневния ред. Защото окончателното решение винаги се взема на заседанието на координаторите тъй като както Комисията по култура, така и другите се съседават от време на време. Някои комисии са разработили друга форма за поръчване на, на изследване или нотация, което е чрез писмена процедура по интернет. До сега това не е правено в Комисията по култура, защото не е било необходимо, но може би ще го направим в бъдеще, когато възникне такава необходимост. Това са основните изследователски инструменти на ваше разположение. Изследванията са ясни сами по себе си, както документа, който получихте днес, доклада, който бе представен. Анотацията е нещо много по-кратко. То просто дава една уводна информация по дадена тема. Друг един инструмент, който може да бъде много полезен за вашата комисия, се използва много и други комисии – макар че все още не е използван тук, нарича се workshop или семинар, нещо приличащо на изслушването, което означава, че се поканват редица експерти да говорят по дадена тема, но се организира от нас в отдел по политика по различни правила. Ние търсим експерти, използваме своя бюджет, за да ги поканим тук. Два вида семинари могат да се проведат в единия случай хора говорят по различни аспекти на дадена сложна тема или различни теми, които са свързани помежду си, или пък се говори по една и съща тема, но искаме да чуем различни становища по нея. По отношение на информационните бюлетини или fact това е всъщност фактическо въведение към различните политики. Те съществуват в най-различни политически области. Това е нещо, което се публикува в интернет. Това е едно обобщение на това какво, какво смятаме, че трябва да постигне нашата работа. Тук казваме, че трябва да бъде четима, надежна и съществена информацията, която предо... предпо, предоставяме. Това означава, че трябва да работим с научни работници, но да използваме езика, който се използва ежедневно в политическите дебати. но доколко, доколкото фактите трябва да бъдат верни, проверени и политиците да могат да ги тълкуват и съществено до толкова доколкото резултатите от извършените проучвания трябва да са свързани с работата на комисията, а не просто по многото теми, които влизат в рубриката образование, култура, аудиовизуални услуги и така нататък. Така че нещо, което наистина е инструмент и което ще облегчи и улесни работата на членовете на тази комисия. Тук представяме принципите, на които се основава нашата работа. Това не е наше изобретение. Повечето от тези принципи са включени в финансовия регламент. Това е европейското законодателство, на което базираме работа си, когато организираме търгове и така нататък. На първо място интегритет, който не е включен в финансовия регламент, но е въпрос на здрав разум. Другите са както са изписани на екрана, което означава, че винаги, когато започнем търг за е, външни експерти, трябва да имаме комисия, която направи оценка на търга, която разгледа силните и слабите страни на различните оферти и разбира се, трябва да направим обосновка на своя избор. Последният принцип тук е отговорност и отчетност, което означава отчетност пред самата комисия. С други думи, вие трябва по всеко време да знаете какво правим. Не искаме да бъдем някакъв изолиран изследователско отдел, който да се явява веднъж годишно. Затова и нашият директор, господин Оливарес, редовно пише до председателката на вашата комисия, госпожа Пак, за да информира какво правим по отношение на изследвания и други. Както и по отношение на документите, които получавате от секретарията за продължаваща работа на комисията, винаги има един раздел по изследванията, което показва докъде сме стигнали в различните изследвания, кога ще бъдат готови и така нататък. Това са някои примери на това, по което работим в момента. Споменах вече за диалога между университета и бизнеса, реформа на младежката политика, комуникацията в е, радио и телевизионно излъчване. Очакваме едно проучване следващата пролет по отношение приложението на конвенцията на ЮНЕСКО и по-нататък по изпълнението на програмата Еразмус. Всичките тези теми са решени от заседанието на координаторите Друго нещо, по което работи напоследък е практическото ръководство за членовете. То е разпространено на днешното заседание. Това е малката жълта книжка. Извинете, сивото книжка. Това е един вид представяне на работата в парламента. И тук се говори за основната работа на комисията, какво предстои в това отношение – Искам само да ви покажа къде да намерите нашите документи. Това е страницата в интернет. Това е страницата в интернет. Изследванията, извършвани за настоящата комисия, почти изцяло се публикуват в интернет. Те са почти изцяло обществено достояние, което всъщност е много важен момент. Може би познавате тази снимка. Това е информационен бюлетин, който изпращаме веднъж месечно. Тук се съдържа информация по последните изследвания и анотации, по които работим. Четиримата служители, които се представят днес пред вас. Благодаря ви много. Благодаря ви и аз. Смятам, че е много ценна тази работа за новите хора, но и за нас, по-старите членове, да знаеме на към кого се обърнем сега и какво всичко съществува вече. И много неща има в интернет, както разбрахме. Благодарим още веднъж, че така се е развил този отдел през последните години от малко до такава висота. Госпожа Трюпел а, с, искат думата. Госпожа Манта е тук, но дълга дискусия няма да има. Само искам да поставя кратък въпрос. Благодаря първо за презентацията. Силните страни пише вътре, че можете да, да академически знания можете да, да, да, да вземете като помощ. Искам да ви попитам като току-що завършено проучване в доклада пише е, за директивата за аудиовизуални медийни услуги. Това може би е проучването, което преди малко беше презентирано и не ни задоволи. Ако ние от Комисията по култура получаваме такова проучване, става само чрез конкурси към избрани хора от академичните среди. Как всъщност е процедурата? Как може политически да имаме по-добро влияние, за да може да се, като резултат да се получи това, което желаем? Благодаря, Хелга. На страница 23 на тази брошура са дадени резултатите от проучването, което чухме днес. Съвсем кратко. Извинявайте още веднъж когато даваме задание за такова проучване, а резултата е толкова слаб като днеска, искам да разбера защо, за да се усъвършенстваме. Как по-добре да формулираме заданията, за да се получи проучване, с което можем да работим? Добре, още един въпрос и след това Оливайрес ще даде отговори. Кой от дамите и господата желая да отговорят? Моля. Президент. Конкретно. Благодаря много, госпожа председател. Що се отнася до външните проучвания, процедурите са две. Както колегата ми вече спомена, винаги има търг и се спазват тръжните процедури зададени от финансовия регламент. Като винаги предпочитаме вътрешните проучвания. Но в, отделна, в отдела по култура работят само двама колеги. Колегата Маседа и още една колега е, а що се отнася до външните проучвания, т.е. там, където има където се използва тръжната процедура, има два варианта. Първо, ако проучването ще струва по-малко от 60 000 евро, тогава се работи по процедурата на договаряне. Тоест, обръщаме се към няколко института в различни държави членки. Е, като правило трябва да се обърнем към над 20 е, институции, това могат да са и университети. Създава се списък е, на институти, които биха били най-подходящите институти да извършат съответното проучване. Всяко едно проучване, което надхвърля 60 000 евро, подлежи на тръжна процедура, която се публикува в официалното издание на Европейския съюз, заедно с рамковия договор. И сега ще съвсем наскоро предстои и стартирането на новите тръжни процедури за новите рамкови, с новите рамкови договори. Презентацията, направена днес, е презентация на едно проучване, направено от един партньор, с, институт, с който сме работили по-рано, по процедурата на договаряне. Този партньор вече е про... изготвил други поручвания, поручвания, от които сме били сме изключително доволни. А, нека да ви напомня, че това проучване, което бе представено, бе предварително проучване, т.е. съвсем кратко и е, имащо за цел единствено да идентифицира областите на допълнително изследване. Благодаря много. Абсолютно. Значи ли това, че е, всъщност ние трябва да решим какви е, са темите от това проучване, които искаме е, да бъдат проучени в по-големи подробности? Да, точно така. Нашия опит показва, че има много проучвания, които се стартират по инициатива на депутатите. Когато се одобри една тема за проучване от, координа... от всички координатори и от цялата комисия, тогава вече проучването е, се назначава от комисията като цяло, а не само от е, е, отделни депутати. При всички положения Мадам Канта вече е тук, така че нямаме никакво време, но накратко, моля. Съвсем набързо. Искам да благодаря на хората, с които говорихме за работата на отдела. Аз мятам, че тя е много полезна. И бих искал да кажа, че прекалено много критики има към изследването по пласирането на продукти, но аз мисля, че имайки предвид контекста, Естествено, директивата не е транспонирана във всички държави членки и не виждам по какъв начин можете да очаквате да излязат с нещо повече. Мисля даже, че много полезно по отношение на статистическите данни, които дават и някои от мислите, които предизвикват, така че това искам да се запише за протокола, защото всички сте много критични. А имайки предвид контекста, в който сме, аз смятам, че това изследване е изключително полезно. pas de problème. Euh, non, je voulais euh, dire simplement deux Всъщност, бих искал само да кажа, бих искал само да кажа, както бе споменато и преди, госпожо председател, аз съм бил председател на две комисии и аз мятам, че тематичният отдел е много полезен. Има едно условие обаче. И то е, че членовете и координаторите трябва да знаят точно върху какво трябва да се съсредоточат. Не виждам никакъв е, смисъл в това, което чухме. Не казвам, че проучването е лошо. Лошо е зададен въпрос. Ако искате да проучите въздействието от пласирането на продукти, трябва да говорим за медицински и психиатрични аспекти. Економически е без значение, защото винаги сме знаели, че пласирането на продукта е една допълнителна економическа полза. Ако разгледаме казаното от експертите, виждаме, че е точно така. Вие обаче зададохте един добър въпрос. Тематичният отдел трябва да разгледа страните, в които едва сега се прилага новите разпоредби за пласиране на продукти. Би било добре да чуем какво ще кажат педиатрите за това какви биха могли да бъдат последиците. Тоест, ако знаем какво искаме, услугата ще бъде много полезна. Благодаря ви за това разяснение. Ще се постараем ясни въпроси да задаваме, за да получим и съответните правилни отговори. Благодарим ви за тази дискусия. Надявам се, че добре ще си сътрудничим и ще ви поставяме правилно въпросите и ще намерим съответно правилните учени, правилните експерти, които да ни отговорят на въпросите. Преминаваме към следващата тема. Поздравявам госпожа Оди Кънте, която е, коя, която е генерален директор на Генерална дирекция образование и култура към Европейската комисия. Тя е най-важното лице след след комис... комисаря. Той не го няма тук, ще има негов наследник. Но госпожата е тук и тя работи на много места. И искам да й благодаря. Това, което видяхме в Лъже с награда за литература, при него сигурност голямо участие в успеха има мадам Куентен. Ще продължим да следваме това. А сега я моля, може би да погледнем назад, но, както, но също да гледате и напред, да погледнем към вашата работа. Благодарим, че сте дошла. Имате думата. Dankeschön, Frau Vorsitzende. merci beaucoup pour euh, les paroles aimables que, vous venez d'avoir et je voudrais beaucoup vous remercier. Благодаря много за милите думи, които казахте за мен. Благодаря ви много и за поканата. Смятам, че сътрудничеството между комисията, комисаря и, и отделите на комисията и и вашата комисия в парламента са показали колко а, полезна може да бъде съвместната ни работа. Искам да кажа колко се радвам, че това заседание се провежда точно след референдума в Ирландия, защото ако неща дължат все така добре, особено и особено в Чехия, тогава ролята на вашата комисия в Европа ще бъде задълбочена, е, особено що се отнася до е, участието на младите хора и до изключително важни области, като например спорта, където за първи път Европа ще има правомощия. Основ, тук говорим за триъгълник на познанието. Целта на този триъгълник на познанието е да се провери дали има напредък, постигнат по основните теми е, през 2009 година, както и по новите тематични инициативи от е, този мандат. Сега, що се отнася до триъгълника на познанието? Ще говоря по три теми. Първо, много важно е да има нова стратегическа рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението. Чешкото председателство даде централно място на образованието и обучението в, в, в Лисабонската стратегия, нещо, което ни помага да се подготвим за 2010 година. Стратегията в, в областта на образованието и обучението продължава до 2020 година с три основни параметъра качество и ефективност, т.е. нужни постижения, второ граждански права и равнопоставеност и накрая една трета област, която може да е малко по-нова, що се отнася до политиката в областта на образованието. Това е това са нововведенията и творчеството. Говорим за година на иновациите и действително те могат да бъдат ключа към бъдещето на Европа. Също така, много важни елементи са обучението през целия живот, с от, специално ударение върху мобилността. Тоест не само програми, а специална политика в областта на мобилността, както и специална политика в областта на конкурентоспособността на пазара на труда. Ако имаме по-амбициозни програми, би трябвало да постигнем и по-добри резултати. Приели сме и индикаторите за оценка на напредъка, като за първи път включваме и индикатори, свързани с мобилността и с конкурентоспособността на пазара на труда. Така че смятам, че по тези теми ще е изключително важно да провеждаме редовно контакти с парламента по прилагането на тази стратегия в държавите членки. Смятам, че вашите идеи и подходи ще бъдат изключително важни към, за постигането на напредък в тази област. И така, това беше първата група въпроси, които исках да повдигна. Втория, втората група е свързана с диалога между а, университетите и бизнеса. А, Както тук ще чухме, предстои проучване по този е, въпрос. Комисията пък е създала форум за диалог, един постоянен форум за диалог между университетите и бизнеса по няколко теми. Първо, учебни програми, второ, партньорство, партньорства и управление, доста сложна тема. И нови умения, които са необходими за новите е, типове работа. Едно съобщение на, комисия, на комисията навлиза в повече подробности по тази е, тема. Целта е да има сътрудничество е, между бизнеса и училищата. Една от вашите любими програми, например, е Comenius – е, програма, която е, дава възможност за именно такъв вид сътрудничество и която има за цел да задълбочи този диалог още повече. Третия елемент, по отношение на който комисията по научни изследвания и енергетика ще бъде водеща, но все пак и вашата комисия работи по този въпрос – е Европейския институт за иновации и технологии. Имаше много обсъждане по този въпрос миналата година. Нещата вече е, стартират. През декември борда ще избере първите комисии, които ще работят по промените в климата, по устойчиво развитие на енергетиката и също така по темата информационно общество. Директорът вече е назначен, така че тази институция да може е, да стане автономна. И така, нека да се върнем отново на триъгълника на познанията. Проучвания, иновации и образование. Образованието все повече привлича вниманието като важна тема. Втората тема са новите събития през 2009 година. Сигурно знаете пакета по... А, сигурно ви е известен пакета по комитология, който отговори на много от въпросите на парламента, свързани с упростяване на процедурите, свързани с управление на програмите. Моята генерална дирекция управлява пет а, а, програми. Говорим също така за съкръщаване на сроковете. изпълнителната агенция, която работи в тази област, в областта на културата, образованието, както и на информационното общество, се занимава изключително сериозно с опростяване на процедурите. С някой от вас вие вече се срещнахте, госпожо председател, и моето предложение е следното. Ако вашата комисия иска да посети агенцията отново, може това да е добра идея, защото има още нововведения и е отбелязан допълнително напредък и в скоростта на подбор на проектите и в прозрачността. Що се отнася до образованието, през 2009 година има доста големи крачки напред. Първо по сътрудничеството с страни извън Европейския съюз, т.е. по Erasmus Mundus, по която бе взето решение чрез процедура за съвместно вземане на решение, както и е, е, една друга програма за привличане на по-голямо обществено внимание към университетското образование в е, страни извън Европейския съюз. И в Европа, и в е, трети страни, работим по диалога с партньори от много страни, например Китай, Индия, Съединените щати, Австралия, Бразилия, Мексико. Тоест, Европейското университетско образование се отваря към света. Също така има и партньорството по Комениус. Има 400 региона, които са кандидатствали за финансиране и е, повече от половината ще получат финансиране по такива проекти, е, като е, скоро предстои е, крайното решение е, по тези проекти. Е, тази инициатива бе е, предизвика голяма активност в е, регионите. Тя бе подкрепена и от Европейския парламент. И също така има още е, и, и помага на участниците в програмата Леонардо да Винчи е, да разширят своите познания. Също така, неколкократно господин Барозо подчертава колко важно е доброто сътрудничество между предприятията, между частния бизнес и е, сферата на културата. Действително, това са връзки, кои, на които трябва да се набляга. И Не, случайно заместник председателя а, е, на Microsoft, както и други важни представители на бизнес средите, а, е, се срещнах а, е, наскоро с нас и предстои е, скоро да излезем с е, специално изявление по е, иновациите в Европа. В Стокхолм ще поставим началото на, надяваме се, една дългосрочна политика в тази област. Културата винаги е била важна и многоязичието в, в работата на Европейския съюз и както вие казахте сама, госпожа председател, инициативата за Европейска литературна награда мобилизира културния свят в цяла Европа. И бе отбелязан значителния напредък в областта на културната политика – Що се отнася до стартирането на Европейската награда по литература, това може би е добра, добър а, а, доб, пример за голямото значение на тази тема. И аз мятам, че държавите, които са носителки на наградите, доставиха едно великолепно качество – бяха две инициативи, които подготвихме в областта на културата и двете са свързани с големите аспекти на културата. Културата като мотор на разнообразието е, в европейското единство, европейското единство с душата на Европа. В началото на следващата година Европейската комисия ще даде потик към един етикет на културата. 2007 година още тогава дадохме известен потик. Искаме един европейски етикет, една обща акция. Ще бъде това в рамките на европейската култура. И смятам, че това е важна инициатива, за да могат европейските граждани да разберат още по-добре колко важно е тяхното културно наследство. В областта на економиката 2,6% от брутния вътрешен продукт се, се доставят от културата в широкия смисъл. Културата, творчеството са индустрия. Могат да се разглеждат като отрасли на индустрията. И през следващите години искаме да насърчиме това развитие. Искаме по-добре да свържем културата с растежа и заетостта. Интересно послание чухме от Ви Вендърс в края на форума, а именно, че културата е мотора на континента. Смятам, че европейските институции имат основание да продължат да развиват културата. През 2010 година трябва да продължиме по етикета за културно наследство и по творчеството в индустриите. Аз сега преминавам на английски. Нека да говорим за предстоящите предизвикателства. Първо младостта и стратегията в областта на младеща. 2009 година е изключително важна за сътрудничество в областта на политиката за младища. Комисията направи нови предложения, свързани с новите предизвикателства, с които се сблъскват младите днес, особено проблеми свързани с заетостта, но също така и проблеми свързани с образованието, творчеството, социалното включване, а, и гражданското ангажиране на младите хора, както и доброчеството. След дългосрочни консултации с а, а, създатели на политики, също така с самите млади хора и с младежкия форум, и а, след едно изслушване, което вие организирахте тук в Европейски парламент в а, а, през е, февруари 2009 година, събрахме достатъчно информация, за да подготвим е, нова стратегия. Сега разглеждаме е, изказаните мнения и предстои приемане на стратегията на следващото заседание през ноември. Мисля, че най-важният въпрос тук е диалога с младите. Ние се намираме в един е, момент, в който трябва да се вземат е, решения за новия структуриран диалог с младите хора. Нещо, което е изключително важно с е, оглед на новите предизвикателства, с които се сблъскват младите на пазара на труда. Тук говорим за. и много важно е тук да се създават партньорства, защото особено с Европейски парламент, защото вашата комисия беше изклю... от решаващо значение за Европейската седмица на младеща и за това ви благодарим за това и искам, бихме се радвали да сте така активни и при следващата седмица на младостта. Мобилност на младите хора. Това също е важна тема. Комисията изготвя зелена книга въз основа на заключенията на председателството съвета през 2008 година. Важното е всеки един млад човек да има възможност да пътува в чужбина. За да учи, например, по програмата Еразъм, но също така и като доброволец. Например, чрез Европейската служба за обмен на младежи и доброволци. Също така, е много важно да се видят а, а, възможностите за допълнителна мобилност. Това е важно в обла... Важни са също и въпросите за конкурентоспособността. А, искаме е, да насърчим предприемчивостта. Е, Това са все области, където парламентът е, работи много инициативно. През юни 2009 година бе е, публикувана Зелената книга и се надяваме, че ще си сътрудничим добре с е, всички е, участници в нейното изготвяне, всички заинтересовани страни. Бе под председателя Бароза подчерта значението на този въпрос и предложи на инициатива, която той нарече Youth on the Move, т.е. младежи в движение. Смятам, че това би била чудесна възможност младите хора да получат повече възможности. И а, министрите на образованието постигнаха съгласие за цел на 20% студентска мобилност от 2020 година. Последната тема, по която ще говоря, е доброволството. 2011 година е Европейската година на доброволчеството и е, през и миналия юни Европейската комисия е, направи това предложение 2000 година, 2011 година да стане година на доброволчеството, като се покрият е, всички области и всички възрастиви групи. Не само най-младите е, и възрастните, които действително са две важни групи в областта на доброволството, но доброволството от е, всички от е, възрастови групи. Защото смятаме, че доброволческата работа разполага с, предлага един неизползван потенциал за Европа. Е, договора е, ни ограничава в рамките на член 301 като правна база за решенията в тази област. Но при всички положения сътрудничеството с Европейския парламент е изключително важно. Именно заради това планираме конкретен член, член 5 по нашата съвместна работа в е, решението, за което говоря. Радвам се, че съвета на срещата си през ноември ще се стреми да постигне политическо съгласие по това предложение. Това е много важно, защото ако действително искаме 2011 е, година да бъде година на доброволчеството, трябва да сме започнали работата по това още вчера. Именно. И така, процесът е много дълъг. И така. Е, в заключение, 2009 е, година беше много важна за Европа не само поради избора на новия парламент, поради това, което се случва в комисията, поради референдума, но и защото беше изключително важна в областта, в която работи вашата комисия. 2010 година изглежда ще бъде трудна за нашите граждани в областта на заетостта и техните граждански права. И затова се надявам, че заедно можем да работим за постигане на напредък и в областта на конкурентоспособността на нашите граждани, квалификации квалификация, образование, но и в областта на е, създаване на повече ентусиазъм за култура за Европа. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие ще отговоря на въпроси, критики или коментари, които може да имате към мен. Благодаря. Благодаря. Беше много обширно изложението. Надяваме се по-често да ви виждаме, за да можем да говорим и по подробностите, по детайлите. Но нека да се обърна към колегите, които желаят да зададат въпроси и да се изкажат. Господин Бокселер има думата. Ahora sí. Eh, gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora directora. Благодаря, господин председател. Благодаря и на генералната директорка за тези обяснения. Бяха изцяло изчерпателни. Аз също работя по въпросите на културата и искам да задам няколко въпроса. По въпроса на този европейски етикет, който бе споменат. На мен лично ми изглежда много интересна тази тема и трябва да разгледаме различията, които могат да съществуват между този етикет и тези, които се разглеждат от ЮНЕСКО като част от е, културното наследство на човечеството. Аз също така смятам, че е изключително важно по, във втория въпрос е, за комуникацията да бъдат е, да се направи така, че всички тези исторически места да станат известни и познати на всички. Това е изключително важно за туризма, както и за економическото развитие. Така че бих искал да зная по какъв начин ще бъдат създадени тези етикети. Зная, че не става въпрос само за дообщаване на предложенията на държавите членки, ще мине през филтрите на комисията, на парламента, които явно ще имат определени изисквания. Мисля, че също така това ще е свързано и с предишната тема. Аз мисля, че европейската култура трябва да бъде големия посланник на Европа по света. По тази тема, според мен, няма континент, който да излезе пред нас. Затова на мен ми се струва особено важно да предложим и да утвърдим този европейски етикет и европейската култура като ценност, дори като економическа ценност за нас. Друг е въпросът дали ще има възможност Говореше се по програмата Еразмус и за младите творци по програмата Еразмус. Въпросът е дали ще могат да обменят опит в различни европейски страни, както в момента се прави и за студенти. Мисля, че това ще бъде много полезно и добро допълнение към опита на тези хора да живеят в различни страни, в, с различен културен материал. Говорим и за мобилност, говори се за мобилност на младите хора, но ние трябва да разглеждаме мобилността на творците. Знаем, че има много хора, които пътуват от едно място на Европа до друго. Това е доста лесно, но понякога има въпроси свързани с социалната сигурност, с други социални проблеми, по какъв начин всичко това се предвижда. Надявам се, че всичко това е интересно. Надявам се, че ще постигнем и решение по въпроса за спорта и други неща, за които сме говорили. Благодаря, господин Кавада. Благодаря, госпожа Куентен. Беше много интересно да ни покажете перспективите на следващите седмици. Сигурно културата ще има голям приоритет. До сега договорите не дават тази възможност. Но ако погледнем договор от Лисабон, има нови възможности и затова искам да кажа госпожа Клантан, че заедно ще сътрудничиме и се радваме, че сме в една рамка на партньорство и на сътрудничество и накрая ако културата не е в центъра на политическите теми, а, те не отиват много далече. Бях в Ирландия през уикенда. Исках да видя каква е ситуацията след референдума там. И липсва особеността, културната особеност. Това е важен момент. Смятам, че че тук се вижда също, че ирландците трябва да допринесат значително в областта на културата на Европейския парламент. В Европейския парламент. Паралелно към договора от Лисабон, госпожо председател, сигурно ви е много разумно в а, мер... публичните мероприятия, в изслушванията, както през февруари беше случай, да се засилат. Често хора на изкуството нямат много думата в европейският контекст те се нуждаят от по-силен глас, по-голям приоритет. Другите са изследователите, които също са важни. Да, първо искам да благодаря за обзора, който дадохте за следващите години. Много важен аспект за мене е това, което беше подчертано, образованието на млади хора, професионално, които работят, да се засили европейската компетенция. Компет... Важно е в граничните райони студентите, академично, е, с академично образование хората, но различните системи на образование са голяма пречка за младите хора в професионалното образование. Трудно ще получат компетентност в професионалното образование. Затова искам в бъдеще в, в бъдеще да не се забравя това и да се засили а именно интеграцията между индустрия, между науката. И когато говорим за Обединена Европа, за трансгранично сътрудничество и трансгранична работа, то при различните стандарти на образование това е трудно все още. Още два въпроса. Искам да се спра на тях. Първо искам да знам. Вие говорихте за сътрудничество между света на бизнеса и университетите. Говорите за, за плановете, учебните планове за субсидиарността. известно ни е това. Вузовете обичат да казват, ние сме самостоятелни. Какво е мнението ви по този въпрос? Вторият въпрос по програмата Comenius. Може ли да назовете един или два примера как тази програма действително функционира. Вие казахте, че добре е приета. И трето, ви моля, тъй като през последните години много неща подтикнахте в образта на образованието, всичко идваше от комисията, въпреки че няма изцяло отговорността за това. Например, ключови компетентности, рамка за квалификация, образование на учители – доколко може да си представите темата учене и учители ще се засили в фокуса на европейската страна. От европейска страна тази система да се, на това да се гледа почти толкова важно, колкото на изследването. Аз съм за това изследването да има приоритетно също ученето. Учителите трябва да имат те, като да бъдат приоритетна тема. Това са трите въпроса. Очаквам вашите отговори по тях. Други желаящи да се изкажат. Два въпроса има още. Или да направим прекъсване. госпожо госп... отговорете първо, след това другите колеги ще ви зададат въпроси. Заповядайте. alors si je reprends euh, les, les, les questions et commentaires qui ont été faits, le, le, le lab... Ами в такъв случай да отговорим първо на тези въпроси. Първо, европейският етикет. Първо, вашата страна, Испания, е до голяма степен за въвеждането на този етикет по време на Испанското председателство. Испания и Франция бяха инициаторите заедно с Унгария. Това са страните, които всъщност започнаха инициативата за този етикет като един междуправителствен подход. Така че ние трябва да видим каква е добавената стойност по отношение на етикета на ЮНЕСКО. Много продължителни дискусии проведохме по тази тема, но разглеждайки официалното предложение на комисията, в зависимост от вашето решение на съвета, основният критерий е, че това трябва да бъде свързано пряко с историческата история и историческите развития в Европа. Ако вземем пример от две страни, две страни, които идентифицират този етикет. Полша е единия пример, другата е Франция. Те вече създадоха свой собствен етикет, свързан с историята, но и с европейска връзка, което означава, че това е много различно от етикета на ЮНЕСКО. Политическите развития, които също играят в Польша и в полски етикет. Така че това са два примера, които показват реалната добавена стойност. Кой определя критериите? Ами вие и съвета на базата на предложенията от комисията. Вие трябва окончателно да решите какъв подход да бъде предприят. Разбира се, дискусиите са много комплексни, защото Голямо е различието между страните по отношението на ролята на всяка една страна по този въпрос. Например, Еразмо за стъжантите и младите творци. Еразмус като програма за предприемачи или а, дори за а, служители на армията, военните. Разбира се, това са различни неща. Когато говоря за тези млади творци, това е една много важна група, така че това пилотно действие, което прие предишния парламент, ще ни даде възможност да идентифицираме начините, по които можем да гарантираме, че тези творци в най-общия смисъл на думата стават мобилни. Свързано, разбира се, и с социалната защита, и с, с всякакви други социални въпроси което разбира се е много важно и за самонеетите хората на свободни професии. Така че Еразмус помага много всичко това да се реализира на практика. На въпросите на господин Кавада. Мисля, че господин Барозо каза, когато връчи тази награда, че културата изостава далеч от економиката, макар че економиката основната, културата стига далеч по-добре. Далеч по-далеч. Всичко, разбира се, е свързано с това, че културата трябва да се интегрира във всички други политики, включително економическата. Вярно е също така, че културата всъщност кара хората да мислят с сърцата си, да се привързват със страст, да се мобилизират за утвърждаването на културата. Така че, както и вие казахте, понякога не се отдава необходимото на творците, културният свят като цяло, гражданският свят и всичките културни структури не обръщат достатъчно добро внимание на творците. Разбира се, много примери бяха дадени на форума, но по принцип е важно наистина да се вслушваме в творците. Трябва да помислим, разбира се, и за предизвикателствата, пред които се изправяме. И разбира се, културното многообразие, представено от ирландския случай, както и изпълнението на конвенцията на ЮНЕСКО по културното многообразие, това са неща, които са от особено значение за Европа. Европа е в сърцевината на всичките тези инициативи. Всичко това е в полза на Европа както и в полза на света извън Европа. Включително Карибите, Африка, Азия. Така че наистина необходимо е да вдъхнем живот на тази конвенция в общностите политики и в международните политики. По въпроса за мобилността, мобилността на професионалното обучение, абсолютно прави сте, разглеждайки статистическите данни за мобилност във връзка с обучение. Много по-малко неща се случват в професионалното обучение, отколкото в академичното образование. Най-различни меки закони бяха прияти. Например, рамковия бенчмарк на Европа, който показва прозрачността на квалификацията. Има и два инструмента, които бяха прияти миналата година. ЕКВЕТ за трансфер на кредити, т.е да можете да трансферирате своето професионално образование, както и осигуряване на качеството в професионалната подготовка. Това са два основни инструмента, които повишават доверието в професионалната подготовка, когато става въпрос за нови работни места. Същевременно те дават възможност на тези придобити кредити при професионалната подготовка да бъдат прехвърлени в друга страна. Мисля, че всичко може да бъде направено по отношение на обучението, включително обучение на възрастни, и то трябва да бъде адаптирано към промените на пазара. И това трябва да бъде един от нашите приоритети. Госпожо председател, вие поставихте въпроса за субсидиарността. Разбира се, когато говорим за учебна програма, не Европейския съюз, а бизнесът и университетите заедно трябва да се съберат и да обсъдят научната или учебната програма. Те имат своя собствен форум за тази цел. Най-важното в случая е диалога. Много важно в случая е сътрудничеството. Винаги, разбира се, съществува риск, когато говори за триъгълника на знанието, защото забравяме за образованието. Присъствал съм на дискусии по този въпрос. Говорим за изследователска работа, за иновации, иновации, но забравяме за образованието, което пък трябва да бъде в центъра, защото не можете да имате изследователска, и иноваторска работа без образование. Така че, поставяйки образованието в сърцевината, според мен е очевидно важно. И това става и с Европейски иновационен център или по-скоро иновационните центрове в Европа. Те създават една много важна предпоставка и създават инструмент, чрез който образованието да отговаря на търсенето. Последният е, съвет в Швеция, неформален съвет в Швеция при няколко дни, показва, че има много сериозна роля, която могат да играят обучителите – както и мобилността на тези обучители. Определено, разглеждайки програмите за изпълнение, Комениус, Леонардо, Еразмус, всички тези програми съдържат елементи, свързани с мобилността на обучители и преподаватели. Така че определено и този въпрос е изключително важен и трябва да продължаваме да го обмисляме в миналото. има и промяна от едно поколение в следващо, което въжи и за преподавателите, така че може би е подходящ момент да се стигне още по-далеч по отношение на мобилността. Така че тези текущи програми, както и бъдещите програми, ще разглеждат и този аспект – мобилност на преподаватели и обучители. Министрите на образованието в държавите членки – все повече поставя този въпрос и това произлезе от срещата ни в Швеция. А за Комениус Регио? А да, извинете. Това бе наистина един основен политически гав, за който моля за извинение. Твърде рано е всъщност да съдим, защото все още сме в етапа на подбор. Това, което виждаме е, че мобилизацията има вече един положителен ефект, който вече се вижда. Разбира се, нещата са сложни, както човек може да си представи, но повече от 40-50 структури са включени, както и най-различни партньори. Както казах, все още сме в етапа на подбор, но ние разглеждаме качеството на предложенията и едно от нещата е, че независимо от сложността, мобилизацията е нещо, което е определено преобладаващ въпрос дори при всички тези структури. Очаква се повече от 200 проекта да бъдат избрани, което ще даде една добра основа за една предварителна оценка. Но мисля да оставя нещата до тук по отношение на Комениус. Индивидуалната мобилност е също нещо, в което сме стартирали редица действия. Основна част от държавите членки реагираха много положително на всички тези проекти, които стартираха по програма Comenius. Така че тя също играе основна роля. Euh, euh, Още трима души искат да се изкажат. Госпожа Бенато, госпожа Херцмер и госпожа Коя. Някой друг още иска ли? Благодаря, госпожо комисарка, госпожо комисар. Съгласна съм. Цивилизация, култура трябва да са ядрото на европейските проекти. И аз смятам, че за нас е много интересно това. Въпросът би бил. След като Европа приема културата за ядро на своята работа, как е, е възможно след една колонизация на юга от севера, имам предвид Франция, Северна Африка, как след това искате това измерение да го вземете предвид? а, има концентрация върху устните култури, така да се каже. А, това не е силно разпространено в света на печатните медии. Но как според вас това може да се съблюдава? Госпожо председател, искам да благодаря на госпожа генерал-директор, на генерал-директор за добрите, доброто, добрата презентация и добрите отговори на нашите въпроси искам да благодаря на всички, които работиха през последните години тази област, тъй като аз наблюдавах тази работа. Именно софт политиките, образование, спорт, култура на европейско ниво и в рамките на Европейският съюз нарасна ролята им в а, тези а, институции, в тези стр... региони. Вие говорихте за учебна програма. Възможно ли е това да е да е, доведе до по-тесни връзки между образованията в Европа. През последните години важни механизми в областта на образованието бяха приети. Европейската квалификационна рамка през пролета на миналата година, по време на словенското председателство, системата за кредитите, ключовите компетентности. Има механизми, има форми, които гарантират че европейските образователни системи могат да се сближат. Не е необходимо да имаме еднакви учебни програми, да преподаваме по един и същ начин, но важно е да сме открити да има механизми за координация и сътрудничество. Смятам, че по този начин можем да засилиме а, кул... ядрото, не а, за сметка на културното разнообразие. Ние желаем едно общо ядро, което да засили европейското измерение в област, именно имайки предвид общите ценности, общите способности на хората в Европейския съюз и, да, ако, из, и с, така да изградиме нашето европейско съвместно пространство. Когато сме убедени за по-голямото значение на културата и на образованието, то тогава желая комисията и ние да сме по-успешни а именно когато се приеме бюджета за образованието. Тази година не бяхме много успешни в, това, в тази насока. Надявам се в бъдещето сме по-успешни. Благодаря. Благодаря. Госпожа Корея има думата. Благодаря, госпожо председател. Също моите комплименти въжат на госпожа генералния директор за презентацията, която направи и естествено също и за това, че постави културата в центъра. Това е важно не само за тази комисия, но и за целият парламент. Само един въпрос имам. Можете ли да кажете нещо последния въпрос? Темата мобилност. Вие казахте, че е важна. Съгласен съм, съгласен съм с вас. Бихте ли могли да, да се спрете на концепцията Еразмус по-подробно? в определени сфери Еразмус се разглежда не като програма за предприемачите, а като програма за стажантите или за чираците. Може ли Еразмус да бъде фактор за интеграция? Това е важно за цяла Европа и по-специално за младеща. Ние видяхме, че Еразмус се счита за един от най-добрите инструменти за осъществяване на връзки между младежите от различни държи. Госпожа Нивелова има сега думата. Въпросът е за мобилността. Внимателно слушах. Нещо ми направи впечатление, че вие се занимавате с това млади хора, е, които търсят работа в чужбина, да бъдат подкрепени. Затова се интересувам комисията или отдел на комисията занимава ли се с а, създаването на работни места а, и подкрепене на мобилността на младежите. Аз от Словакия, например, а, много отиват в а, а, Великобритания, обаче там чини. Може ли да кажете нещо повече? Да, колегата дам на господин Борис. Бих искал да питам, имахме възможност да се срещнем с федерации, които виждат много голяма заплаха в това, което прави Google, най-вече по отношение на пазара на книги, публикуване, на списания, публикации и списания. Това е много странен, много сложен проблем. Но от една страна става въпрос за книги, от друга страна става въпрос културата да бъде достъпна до голям брой европейци. Въпросът ми е, извършвате ли някаква аналитична работа заедно с издателите, и творците, но и с тези, които публикуват списания. Известно ни е, че тези публикации се финансират. Имаше технически проблем, Сигналите за промяна на финансирането също могат да бъдат заплаха за културата на света, най-вече по отношение на литература и изписания. Така че това е един въпрос, който трябва да бъде разгледан в бъдеще. Благодаря и госпожа Квантан да обобщи. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на различните въпроси. Госпожа Бена Ато не става въпрос за нов вид колониализъм със сигурност. Като цяло, подходът, който имаме в културната ни програма за Европа, е междукултурен диалог. Тази година имаме годината на новаторство и творчество. Миналата година бе годината на междукултурния диалог, който бе стартиран в Словения, ако си спомням добре. Министрът на образованието по това време във вашата страна започна този процес. Така че този принцип на междукултурния диалог е един много комплексен, но и също време много важен, защото представлява основния подход. Уважение, толерантност, може да не сте съгласни с другите, но трябва да ги слушате. Това е цялата идея на нашия подход. Необходимо е да се укрепва диалога. И една от основните цели на Европейския културен дневен ред, който е ратифициран от 2007 година, бе да се утвърждава многообразието, културното многообразие и междукултурния диалог. Имайки предвид, че много от проектите, които ние подкрепяме в тази програма, са проекти, които са свързани с тази тема и отиват по-нататък в междукултурния диалог. Много млади творци да започнем с иммигрантите, те развиват партньорства. Мисля, че това е един изключително добър подход, за да се осигури наистина уважение между и към творците. Когато говорим за Африка, най-вече северноафриканските страни, в, процеса, в контекста на процеса от е, Барселона имаме нова глава по отношение на сътрудничеството в областта на културата. В момента работим по този въпрос. Също време трябва да добавя, че има един източен фланг, т.е. сътрудничество с изтока, където имаме един специален инструмент в контекста на програмата за добросъседство и партньорство, за Африка са предвидени 30 милиона евро специално за културни проекти с страните от Африка, Карибите и Тихи океан. Специален форум бе проведен миналия, форум, миналия април, организиран от моята генерална дирекция и генерална дирекция сътрудничество, където културните деца от двете страни се срещнаха, за да стартират един истински процес на сътрудничество. Това е всъщност едно първо споразумение за преференциално третиране с ЮНЕСКО. И всичко това е в сърцевината на нашата работа. Това бе отразено и на форума от преди няколко дни. Що се отнася до мекия подход, аз смятам, че мекия подход в областта на субсидиарността по отношение на образованието и развитие на мекото законодателство във връзка с сертификацията. Всичко това са добри инструменти за подкрепа на прозрачността, взаимното признаване и утвърждаване на сближаването между образователните системи, които всички са изправени пред едни и същи предизвикателства при собствените си обстоятелства. Смятам, че през последните няколко години на европейско сътрудничество е постигнат много голям напредък. Включително и европейското рамково сътрудничество. Мисля, че това е един правилен подход, защото се основава на консенсус, осигурява подкрепа за различни национални министерства на образованието, когато трябва да извършват реформа в образователните си системи. Що се отнася до бюджета, има два вида бюджет. Национален бюджет за всяка една страна и комисията изпраща много важни и ясни сигнали, в които се казва да, на лице е потребност от нови програми, но дългосрочните програми след от минаване на кризата ще са насочени към развитие на растежа и конкурентно способността, както в научно-изследователската дейност, така и в образованието. Бюджетът на Европа не е изключителен по своята величина, но все пак значително се увеличи в сравнение с предишните финансови перспективи. И това е нещо, което наистина трябва да се вземе предвид за бъдещите перспективи. Искаме ли да имаме по-голям пакет по отношение на мобилността и централната роля на хуманния облик на Европа? Това е нещо, което изисква много обмислене и в комисията, и в парламента с какво разполагаме, какво трябва да направим, програми за образование през целия живот, младеж, култура, гражданство. Що се отнася до въпроса дали Еразмус трябва да се реши за да всичко, това е тенденция. И аз мисля, че това е една положителна тенденция. Етикетът на Еразмус е етикет за качество. Това е една от европейските програми, за които говорим, не само поколението на Еразмус всъщност създаде едни професионалисти, които имат друго виждане за своя живот. Утвърждават се, развиват се контактите между младите хора, които създават нови европейски и световни мрежи. Защото процесът на Еразмус означава отваряне на Европа към света и повече привлекателност за студенти от други страни. Много съжалявам за това, че бе създаден такъв е, раздел на програмата Еразмус за стъжанти, защото все пак има Леонардо да Винчи, която всъщност осигурява по-висока мобилност на стъжантите, имайки предвид комплексността на работните взаимоотношения. И в Европейската комисия, а убедена съм, че и вашата комисия ще може да работи по този въпрос, Важно е да се постигне на съществена мобилност. Затова госпожа пак предлага точно коменюс на базата на успеха на Еразмус. И така, дали трябва всичко това да се нарича Еразъм, не знам. Въпрос на имена, но е важно мобилността да се разработи система. При всички положения това няма да реши всички проблеми. Трябва ни сътрудничество между Европейския съюз, регионите, държавите членки, е, банките и всички възможни партньори, за да постигнем необходимото ускорение. И смятам, че това е тема, която трябва да бъде обсъждана по време на този мандат на парламента, защото е, именно през този мандат е, ще се разработва и бъдещата финансова перспектива. Създаването на заетост е един от най-важните елементи в работата на Европейския социален фонд. Аз съм работила в тази област, бях в е, Генерална дирекция социални въпроси. Е, и смятам, че тези две области не е, са в конкуренция една с друга. когато се е, движат младите хора от една страна в друга, това всъщност има положително влияние. защото това насърчава съответните университети, приемащи студентите, да разработват курсове на английски и същевременно насърчава и пътуващите студенти да научат местния език. И създава и допълнителни работни места. А сега, що се отнася до Google – публикуването на книги в дигитален формат. е поставя културата в центъра на един економически дебат. Това, което ще се обсъжда утре е в областта на Генерална дирекция информация. Но независимо от това, проучваме въпроса с Google, за да разберем как вътрешния пар... пазар, партньорствата с другите страни и информационното общество могат да работят съвместно, за да постигнат един добър подход спрямо Google, подход, който да е балансиран и който а, да а, за, за, отделя внимание на всички въпроси, свързани с съхранението на книгите в Европа. В някои страни а, има комисии, специални комисии и а, организации, които се разръб... занимават именно с дигиталните въпроси. Ние също работим в тази област. И смятам, че по тази тема дебатът трябва да е междуинституционален. Председателката, извинявам се, е, госпожо, има още един въпрос от госпожа Коста, а нямаме време. Грация. И е, мулто molto мулто la Наистина сценарий е интересен, който беше представен, но един аспект искам да подчертавам. Стратегически е много важно да говорим за културна политика, не само от културни дейности. Нещата се промениха от 2007 година насам. Относно бюджета, много важна тема е това културният мейнстриминг във всички политически области трябва да вземем предвид. Културата се разглежда като нещо важно вече. И се питам следното. Когато говорим за култура и образование,